съюз за външни отношения и политика за сигурност. Темата е ситуацията в Молдова. Оставаме горе-долу в същия регион на Европа. Думата има комисаря Стилианидес. Dear colleagues, благодаря, господин председател. За първи път е, Молдова се обсъжда в пленарна зала от ратифицирането на споразумението за, ратифици... за асоцииране преди една година. Е, имаше множество събития в страната, включително парламентарни избори през ноември 2014 година и след това две е, правителства, които работиха с непълен мандат. Всички вие сте следвали събитията в Молдова с внимание, особено банковата измама в размер от близо 1 милиард долара. което е около 12% от БВП на страната. Знаете, че имаше протести в страната, демонстрации и в началото на септември имаше е, много голяма демонстрация в Кишинев. Хората изразяват своите възражения и по други начини. Искат едно стабилно управление за страната и настояват корупцията да бъде преодоляна решително. Въпреки, че има някои политически развития, протестите продължават. Протестиращите настояват за оставка на президента, за уволнение на генералния прокурор и за уволнение на Националния център за борба срещу корупцията. Също така те искат референдум за пряко избиране на президента. Бе арестуван бивши министр-председател Филанд на 15 октомври и правителството получи вод на недоверие на 29 октомври. Нещо, което явно демонстрира сериозното разделение между политическите партии. Европейският съюз не се меси във вътрешните политически процеси на суверенни държави. И работа на молдовците да оставят политическите конфликти на страна и да работят съвместно за бъдещето на страната си, за да се подобри положението на гражданите, да се модернизира страната, да се развие економиката. и Европейския съюз е готов да подкрепя политически избори, които водят в тази посока. Много е важно да се намери устойчиво решение на правителствената криза, да се разрешат основните потребности и да се въведат основни реформи, тъй като корупционните практики и конфликтите на интереси се отразяват тежко на развитието на страната и на живота на гражданите. Гражданите на Молдова очакват тези предизвикателства да бъдат прияти на сериозно. Това беше заключението на Междупарламентарната комисия Европейски съюз Молдова в е, финалното заключе, е, изявление на 21-22 септември. Подобни са и заключенията след обмена на мнения между Комисията по външни въпроси и председателят на Молдавския парламент господин Гадо миналата седмица и настояваме на това, че нашата подкрепа идва при спазване на условия за развитието на страната, за постигане на стабилна демокрация и на стабилна среда за бизнес. Което и да било правителство която встъпи в длъжност в страната сега, ще трябва да се занимаем с банковата измама, ще трябва да проведе разследване, ще трябва да въз... Е, направи така, че да бъдат възстановени отклонените средства, да се реформира банковия отрасъл, съдебната система, и администрацията. Молдова в тежко економическо и финансово положение ще има нужда от помощ от МВФ. Това означава, че тя ще трябва да изпълни определени условия, например за енергийните тарифи, за реструктурирането на банковия отрасъл – за управлението на Националната банка на Молдова. Всичко това са важни условия, които трябва да бъдат изпълнени преди да се поднови бюджетната подкрепа, идваща от Европейския съюз и работата по амбициозния ни дневен ред за асоцииране. ситуацията така, както я писах до тук, ясно ви показва сериозните политически проблеми в страната. Затова трябва да работим заедно с Европейския парламент по темите, които споменах. Благодаря. Евхариста. Благодаря. Сега изказвания от името на политическите групи. Първо от името на ЕНП. Господин Брок. Thank you very much, President, uh, dear Commissioner, ladies and gentlemen. Благодаря много, драги колеги. Мисля, господин комисар, че в актуалното описание на ситуацията в Молдова, имате право. Ние трябва да осъзнаем, че трите проевропейски партии наистина спечелиха изборите с малко мнозинство, но спечелиха. От друга страна, те не бяха в състояние след изборите да изградят доверие. Не бяха също в състояние да изпълнят заложените цели за модернизиране на страната, за налагане на върховенството на закона и за борба с корупцията. От друга страна, има много хора в тези партии, които проявяват готовност за постигане на тези цели. И аз, като парламентарист, мога да посоча, че трябва да бъдат подкрепени тези политически сили, за да може най-накрая да се създаде едно истинско проевропейско правителство, защото альтернативата означава катастрофа. По тази причина смятам, че Европейския съюз, политическите семейства в парламента, които поддържат връзки с партиите там, трябва да организират необходимото сътрудничество и да помогнат Молдова да вземе суверенно решение по какъв път да върви, какво правителство да сформира, но във всички случаи трябва да има предложение за сътрудничество. Така че да има надежда, че всички, които участват в този процес, носят отговорност и това да бъде под знака на едно добро развитие. Няма вече време за лично облагодетелстване, няма време за партийно-политически игри от миналото това е момент за е, истинско сътрудничество, за истински принос в е, интерес на народа на Молдова и се надявам, че разговорите, които ще се проведат, е, ще завършат с такива решения и това няма да се провали като идея поради е, политически зависимости. Благодаря ви най-сърдечно за вниманието. От името на социалистите демократите, господин Кристея. Господин председател, господин комисар, преди една година Европейския парламент ратифицира споразумението за асоцииране. С това беше дадено признание за реформите, амбициите на молдовските власти. Постигнах ти бяха реформи и ратификацията беше признание. Молдова беше, играеше водеща роля в източното партньорство, драги колеги. Ако днес обсъждаме Молдова, това не е за да отбележим една година от ратификацията. Казано най-откровено, няма повод за празненство. Аз съм разговарял вече с четирима министър-председатели, петият е на път. Съпредседателят на комисия, на съвместния комитет беше арестуван за корупция. Един милиард долара изчезнаха, което е 15% от БВП. И сега, когато страната имат нужда от решителност от страна на политическата класа, страните дори не са готови да предложат нова изпълнителна власт. Ситуацията в Молдова е тежка, толкова тежка, че а, ние сме, изкушаваме се а, да се отчаем. Би трябвало да не се подаваме на това изкушение в името на молдовския народ. Те заслужават по-добро и нашият ангажимент и насърчение. Ние ще бъдем до тях повече от когато и да било. Политическата класа измени на гражданите. Политическата ситуация е в непрекъснато състояние на нестабилност и криза. И това означава само едно нещо. Потребностите на населението не, не получават а, отклик. Молдова трябва, има нужда от отговорност от страна на политическите лидери. Тя има нужда от прозрачни институции, тя има нужда от политическа класа, която може да възстанови гражд... доверието на гражданите, нова изпълнителна власт, която да изпълнява нужните реформи. Това означава върховенство на закона, независима съдебна система, борба срещу корупцията и разследване на банковите измами и подвеждане на виновните под отговорност. Това е последния шанс за коалицията, последния шанс за управляващата опозиция. Срокът изтече и няма альтернатива на реформите. Виждаме го. Гражданите на Молдова го усещат. Време е политическите лидери да го чуят. Благодаря много, господин председател. От името на ЕКР, господин Бас Белдер, една минута. Благодаря, господин председател. Скоро посетихме Молдова. Обикновено, като член на парламента посещавам държави, с които сключваме споразумения за асоцииране, изпратихме европейска делегация там и трябва да посоча, че рядко съм преживявал такава ситуация, каквато преживях в Кишинео. Попитах посланника дали няма альтернатива на тази ситуация и той ми каза не. Също Същевременно той ми разказа, че този политически банкрут всъщност се свързва с репутацията на Европейския съюз, защото винаги се твърди, че ние сме приятели, така че има огромна загуба на доверие по отношение на Европа и това трябва да го осъзнаем. Трябва да следим все пак с кого преговаряме, но все пак има светлина в края на тунела. В моята страна от десетилетия съществуват християнски фундации, които се грижат за най-слабите и най-бедните в Европа и слава Богу, те поддържат своето редоме и можем да направим нещо. Подобни инициативи подкрепят нашия авторитет. Мисля, че в случая бихме могли да изпаем. Депути Петрас Остревичус. Господин Остревичус има думата. Мистер Чермен, мистер Commissioner. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Преди една година, когато се изказвах за Молдова като докладчик по темата, аз описах Молдова като лидер сред страните от източното партньорство. Молдова беше първата страна, която получи безвизов режим с шенгенското пространство, която сключи споразумение за свободна търговия с нас нещо, което доведе до увеличение на търговски обмен. Молдова получи всички политически правила, инструменти, с които можеше да допринесе Европейския съюз, за да може да се стигне до стабилизация на страната. Няма нищо, което европейски, няма нищо повече, което Европейския съюз да може да направи за Молдова в този момент. Но нещата започнаха да се влушават ужасяващо. Ден не ден. Банковата измама, корупцията на всички етажи на властта и липсата на усилия за борба срещу корупцията. Реформите не са стигнали до никъде. Нека да бъдем честни. А пък правителствата се менят всеки сезон при едни такива обстоятелства е съвсем естествено хората да излязат по улиците и да протестират. И то месеци наред. Въпросът е до какво ще доведе това напрежение. Молдова стана символ на политически хаос. Призовавам политическия елит в Молдова – Събудете се. Вижте къде се намирате, поемете отговорността си спрямо собствената си държава, спрямо своя народ, спрямо гражданите на вашата страна, които заслужават да бъдат европейци. Благодаря от името на групата на Обединената левица. Думата има Хелмут Шолц за минута и половина. Благодаря, господин председател в рамките на 7 години, 4 парламентарни избори, 5 правителства, множество смени по водещите етажи на властта, безкрайни борби между политическите елити и непрекъсната корупция. Това може да въведе в трудност и най-добрия анализатор. Молдава, която беше отличника на източното партньорство, сега се превърна в една държава на корумпирана олигархия. Позволете ми да подчертая, че това е същинския проблем ние дълго време не обръщахме поглед нататък и е, това, което анализаторите наричат е, системна слабост, е, беше наистина така. Въпреки увеличаване на либерализацията, непрекъснато економиката зависи от външна помощ. Разбира се, всичко това се правеше с помощта на Европейския съюз. Но какво е, могат да допринесат редовни избори, когато няма единство? Какво означава скъпите консултантски услуги? услуги за съдебната система, когато непрекъснато се нарушават е, закони и е, когато е, месеци наред се задържат лица, които се борят срещу корупцията и тези лица се излагат на здравен риск все повече населението задава въпроса какво е, е това, което се крие като посока в реформите, какво означава политическата класа, която формално признава европейските ценности, но действа по собствени правила. Позволете ми да подчертая, ние не трябва да допускаме да се нарушава доверието в Европейския съюз поради клика от неправилните хора в Молдова. Трябва да се налагат изискванията на договора за асоцииране. Това отговаря на очакванията на много кръгове от обществото в тази страна. Благодаря. Um, от името на зелените, госпожа Хайди Халтала. Минута и половин. Благодаря, господин председател. Има едно проучване на общественото мнение, проведено наскоро в Молдова. Само 39% от отговорилите биха гласували за присъединяването на Молдова към Европейския съюз, а присъединяването към Евразийския съюз се подкрепи от 43%. До голяма степен това е резултат от ситуация, е, при която на общественото мнение започва да му омръзва от Европейския съюз. Защо? Защото Европейския съюз се използва като прикритие за много мръсни а, е, действия. Двете големи семейства, ЕНП и социалистите, признаха, че носят отговорност и че те трябва да използват контактите си с молдовските политици, за да им обяснят, че така не може. Е, трябва да сме сигурни, че безнаказаността няма да наделее в този банков скандал. Е, просто е немислимо 51% от брутния вътрешен продукт на тази страна да влезе в частни джобове и виновниците, извършителите трябва да бъдат изправени пред съд и съдебната система трябва да може да си свърши работата. Благодаря. Извинявайте. Господа, моля господа, господин Астровичиус, ще ви помоля да проведете среща си извън тази зала. Е, думата има е, Корвин Мике. Не може да се говори за Молдова без мистрия страна, която е окупирана от руската армия на генерал Лебед. Проблемът е какво да се прави с тази земя. Молдова, гражданите на Молдова е, са, не искат да са в Молдова заради корупцията и не искат да бъдат и в Европейския съюз, защото е очевидно, че там, където има демокрация, има корупция. И казват, има демокрация, има корупция, имаме две общества. Приднестровието и Европа и Молдова не знаем какво да правим с тях. Благодаря ви. Благодаря. Господин Кристиан Дан Преда. Благодаря, господин председател. Няколко колеги споменаха факта, че в рамките само на една година Република Молдова от лидер в източното партньорство се превърна в една страна, която е напълно непредвидима и където цари хаос. Как стана това? Ами, мисля, че има три важни фактора. Първо, Русия. Влиянието на Русия – върху общественото мнение. Страната е много по-силно сега, отколкото беше в миналото. Второ, олигархите, които контролират политическите партии повече, отколкото преди една година. И на трето място, корупцията. Корупцията отслабва институциите значително. Виждаме провала на проевропейските обедените политически сили, които, през ноември, които спечелиха изборите и които една година се опитаха да задействат механизма, но не успяха да постигнат успех. трябва а, всеки да се обърне към членовете на своето политически семейство и да поиска те да поемат отговорност. Единствените, към които не трябва да се обръщаме с комунистите, защото те искат катастрофа за Молдова и са подкрепени от Русия. Тези, които искат катастрофа за Молдова, трябва да напуснат политическата власт. Трябва да се създаде нов политически съюз. А, можем да помогнем с посредничество за това, за да може да се преразгледат възможностите на Молдова като част от политиката за добросъседство и да се предложи альтернативен път за Молдова, различен от този предлаган от комунистите и социалистите там. Благодаря, господин Преда. Нина Гил има думата. Благодаря, господин председател. Гражданите на Молдова ясно заявяват какви са техните приоритети, излизайки на улицата, за да свалят правителството поради корупция. И е от наш интерес да се занимаем с темата, защото всъщност това да се страшава и нашата сигурност, защото Молдова е важен маршрут за нелегална търговия на оръжие и не само на Калашников 47. Организирани престъпни групи предлагат е, крадени е, стоки на джихадистски групи. От е, сериозно притеснение това, че молдовската че молдовската полиция и по-конкретно отдела, разследващ тези престъпления, беше закрит от правителството. Ясно е, че тези, които се опитват да държат в хватката си политически институции с цел лична облага, не могат да бъдат наши партньори. Трябва да имаме прави, че Русия играе обичайните си игрички. Опитва се да предотврати демократичните реформи, но ако молдовците преклонят глава пред Русия, това няма да доведе до повече просперитет в страната. По-скоро трябва да покажем какво можем ние да предложим за тази страна. И правителството трябва да си даде сметка, че реформите в Молдова са от негов интерес и не трябва да се поддава на инсинуации идващи от други страни. Благодаря, давам думата на господин Карски. Не вношение е, на слепенарно... Също времено с това искам да ви помоля да не внасяте палтата си в залата, има гардероб навън. Би било добре ако проявявате респект към парламента. Господин Карски, благодаря, господин председател. В Молдова се развива политическа криза. Правителството се отегли и от месеци наред имаме ожесточени протести, защото гражданите са разочаровани от правителството. Това, разбира се, предвид огромните корупционни скандали. Става дума все пак за 1 милиард евро. Положението в страната е много тревожно, особено що се отнася до реформата в администрацията, в държавното управление и съдебната система. Скоро поканихме председателя на парламента на Молдова в комисията АФЕЦ и той потвърди това. Естествено, ние подкрепяме Молдова в рамките на източното партньорство и по пътя и към Европа. Но трябва да покажем ясно, че има края гален камък, който се поставя чрез е, споразумението за асоцииране, но страната сега се ориентира към други пазари, в частност Русия. Надявам се, че правителството в Кишинео ще продължи да се бори срещу корупцията, ще се слушва в протестите на гражданите. Пожелаваме на нашите молдовски партньори много успех. Ние като поляци знаем, че подобни цели не се постигат лесно, като се има предвид политическия натиск, най-вече натиска от страна на Русия, чрез Приднестровието и Абхазия. тази страна се опитва да наруши териториалната цялост на своите съседи. Това ни е известно. Благодаря. Господин Машталка, за една минута. Добре, пани преводни Kolegyně a kolegové, Драги колеги, взаимоотношенията с съседите, напрежение, това винаги е било проблем в историята на страната. Като добавим корупцията и приватизацията, проблемите се задълбочиха. Независимо от това, че страната има плодородна почва, добро селско стопанство, единственото, което липсваше, беше споразумение за бъдещото развитие на страната. не хареса факта, че Молдова може отново да стане част от Румъния. Знаем, че Молдова е една от най-бедните страни в Европа. Европейския съюз не може да се каже, че изигра добра политическа роля за премахване на корупцията. Ако някой иска да Тук присъства съпругата на един от политическите затворници, господин Петренко. Думата има господин Игор Шотеш за една минута. Благодаря, господин председател. Действително изтече една година от подписването на споразумението между Европейския съюз и Молдова за търговия, асоцииране и други възможности, с което се даде възможност за повишаване на търговския обмен. Също така измина една година от посещението на нашата делегация в Молдова. Аз бях в тази делегация. Проевропейските сили спечелиха, но за съжаление загубиха доверието на гражданите и то вече като че ли не подкрепи европейския път на страната в известен до голяма степен това се дължи на това, че унеси, които получиха доверие, го пропиляха. Тук се спомена банковата система, проблеми с съдебната система. Перспективите сега са по-лоши, отколкото бяха преди една година. Благодаря. Следващият е господин Михаил Галер. Благодаря, господин председател. Аз мога да повторя много от нещата, които казах за Грузия по принципа copy-paste. Молдова е важна за нас е, като наш съсед, гражданите на тази страна също са важни за нас, защото се асоциират с Европейския съюз и сътрудничат с нас. Искаме да ги видим в нашата система, да ги видим в нашето економическо пространство, защото по този начин се разраства зоната на стабилност в нашето съседство. Това обаче не е може да стане без определени условия. Очакваме правова държава, плурализъм, очакваме чиста водена политика. И тези очаквания имат гражданите в Молдавия. Гражданите на Молдова подкрепят реформите, очакват развитие на държавата и економиката, но олигарсите вместо това се борят за властта. Най-вече гражданите желаят разследване на престъпленията. Къде отиде този един милиард, който беше откраднат от банките? Бих си пожелал нашите тайни служби да предоставят данните, с които разполагат на Молдова, за да могат да бъдат намерени тези пари, да бъде установено къде се намират. Европейският съюз трябва да постави стриктни условия и един подробен договор може да помогне. Трябва да се установят отделните стъпки в реформата и европейските специалисти трябва да наложат този маршрут в министерствата, като обвържем това, имам предвид успеха от тези мерки с нашата помощ. Страната не може да губи повече граждани, не можем да загубим и самата страна като европейски партньор, не можем да губим и време. И аз от името на ЕНП бих искал да кажа, че трябва да окажем въздействие върху съответните партии в духа на този план за действие, който приехме. Благодаря за вниманието. Благодаря на господин Галер. Господин Фрунзолица. Дами и господа, позволете ми да се изкажа на официалния език на Република Молдова, румънски. Дами и господа, историята, традицията и културата и езика и човешките отношения, географското положение – на е, Република Молдова я правят част от Юго-Источна Европа, а не от Евроазиатската географска зона. Република Молдова е изправена пред проблеми, но не мисля, че Европейския съюз може да си позволи да остави Молдова в несигурност и страх заедно с Украина. Както знаете, в Молдова има замразен конфликт от 1991 година насам. В Украина такъв конфликт възникна много по-скоро в южната и част, в полуостров Крим. Трябва да дадем подкрепа за Молдова, за да може тя да постигне устойчиво управление, което да приложи политиката за реформи за да може молдовските граждани да могат да се възползват от споразумението за асоцииране с Европейския съюз и да видят, че бъдещето на Република Молдова е европейско. Същевременно е ясно, че има интереси, които се борят за дестабилизирането на Република Молдова. Трябва да се борим срещу тях, трябва да се окаже подкрепа за едно устойчиво правителство в Кишинев, трябва да бъде подкрепено гражданското общество, което е проевропейски настроено. Евро... Република Молдова трябва да се присъедини към Европейския съюз. Благодаря, господин Франзолика. Господин Ериксон има думата. Eh, moldavien är ett eh, litet eh, bördigt Молдова е малка страна с плодородна почва, много красива, с невероятен потенциал, но тя е изправена пред много сериозни проблеми. Нека да признаем, че ние в Европейския съюз е, не успяхме да се справим с е, мащабната корупция в страната. Определено е в интерес на Европейския съюз последният банков скандал да бъде разследван и да се направи така, че виновните да бъдат подведени под отговорност. Страната подписа споразумение за асоцииране и 12% от БВП изчезна безследно. Това е недопустимо. Това подкопава демокрацията и доверието на хората в обществото. Те не смятат, че демокрацията функционира. Ние трябва да осигурим помощ, правна помощ, за да бъдат осъдени виновните и да създаде една солидна банкова система в бъдеще. Благодаря. Андрей Пленкович. Господин Андрей Пленкович има думата. Минута и половина, заповядайте. Благодаря, господин председател. Народът на Молдова показа ясно, че желая да се доближи до Европейския съюз, но поради корупционните скандали и липсата на реформи, този курс към Европа не се спазва. Ние подкрепихме Молдова при провеждането на реформите оказахме и финансова подкрепа, но ситуацията е неовладяема, защото политическият елит е довел страната до пропаста. Ние там наблюдаваме нещо като постсъветска политика. Има олигарси, страната е една от най-бедните в Европа, поради което ни е необходимо модернизиране на политиката и на държавните институции. Надявам се, че споразумението за асоцииране, борбата с е, корупцията и е, политическият преход са приоритети, които се подкрепят от народа на Молдова. И също се надявам, че ние в Европейския парламент ще насърчим политическите елити. Обръщам се към председателя на комисията АФЕД и отговорните колеги да изпратят послание, което да помогне на страната да тръгне по правилния път, така че да се изпълнява споразумението за асоцииране. За Молдава трябва да предвидим повече подкрепа както за Украина, и мисията на Ойбан беше положителна. Важно е да се запази стабилността на страната и нейната ориентация по европейския път. Благодаря. Е, ви заменик Пленкович. Е, акум домнул депутат Зикрит Мурашан. Mulțumesc, domnule președinte. Domn... Господин Мурашан. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Всеки път, когато посетя Република Молдава, хората ми задават един и същи въпрос, а именно има ли Република Молдова все още някакъв шанс? А, мисля, че ние като представители на европейските институции трябва да покажем на Молдова, че има европейски перспективи и да дадем надежда на гражданите на тази страна. Трябва да им покажем, че имат шанс ако не им предоставим перспектива, Владимир Путин ще им представи перспективи. И те няма да доведат до добро нито за Европейския съюз, нито за Молдова. Република Молдова печели много от асоциирането и от сближаването с Европейския съюз. Това е страна извън Европейския съюз, която получава много средства от Европейския съюз. Но това трябва да се обясни на гражданите на Молдова. Те трябва да разберат колко полезно за тях да се движат към Европейския съюз и да не се поддават на руската пропаганда. През 2014 година Руската федерация наложи ембарго на молдовските продукти. Тогава Европейския съюз реагира и позволи на Молдова да изнася повече към Европейския съюз, нещо, което гарантира хляба на износителите и на селските стопани там. Така че на гражданите на Молдова трябва ясно да покажем кои са техните приятели и кои са техните врагове. Благодаря, госпожа Козловска. E, Благодаря. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми дами и господа. Преди около една година Молдова подписа споразумение за асоцииране с Европейския съюз, като първа страна от източното партньорство. Тя получава достъп до европейските пазари и облегчение на визовия режим. Този път изглеждаше обнадеждаващ. През следващите няколко месеца преживяхме политически сътресения в тази страна. Протестиращите в Кишинео протестираха тези хора срещу кражбата на века, срещу корупцията на политическите елити, срещу е, олигарсите и е, в следствие на това правителството трябваше да подаде оставка. МВФ не предостави необходимите финансови средства и това беше началото на политическа и економическа криза, което прави страната изложена на влиянието на Европейския съюз. Аз съм убедена, че страната заслужава повече, че тя е в състояние да извърши необходимите промени, най-вече в съдебната система, защото една добре функционираща съдебна система от решаващо значение. Гражданите трябва да знаят, че има справедливост, че виновните ще бъдат отвлечени под отговорност и тук вече се задава въпроса какво може да направи Европейския съюз, за да успее всичко това. Какво конкретно можем да предложим като помощ? И как можем да се борим с руската пропаганда, като предоставяме обективна информация. Мисля, че трябва да направим всичко възможно страната да не бъде тласната в прегръдката на големия брак. Молдова беше добър пример за успех с економически растеж и споразумение за асоцииране. Ръководителите на страната обаче допуснаха много грешки. Причините имат корени в миналото. Има липса на прозрачност и отговорност сред политическия елит. Те загубиха пари от банковата система, загубиха доверието на гражданите само една година след парламентарните избори. Загубиха единството а, за европейско развитие. Елита няма силата да ръководи страната. Сега решиха да обявят нови избори без да са наясно с евентуалните резултати. Ние сме на страната на Молдова но ние имаме нужда всеки ден аргументи, за да насърчаваме интеграция с Европейския съюз. Длъжни сме да ги подкрепяме по пътя за реформи. Реформа на държавните предприятия, споразумение с МВФ за изпълнение на за балансиране на бюджета, както каза господин Брок, наш дълг е да помогнем на Молдова да си помогне времето изтича и молдовските граждани чакат ново лидерство. Лидерство основано на доверието. Благодаря, господин депутат. Превишихте времето си с 52%. Стигаме до процедурата на спонтанните изказвания. Господин Станислав Полчък има думата. Благодаря, господин председател. Нека да подчертая хаоса и политическата нестабилност в, тази, в Молдова в момента и да говоря за това какво трябва да направим, за да подкрепим страната след парламентарните избори през 2014 година и последвалото падане на две последователни правителства, след сериозни обвинения за корупция и след Сри в банковата система, трябва да се предостави альтернатива на молдовците, защото иначе много добре знаем в коя посока ще се обърнат. Трябва да дадем подкрепа за селските стопани в Молдова, нещо, което вече се опитвахме да направим на няколко пъти. И най-важното е да дадем някаква перспектива за тази страна, за близкото бъдеще, за да им покажем, че стоим до тях. Благодаря, господин Полчак. Okay, thank you. Uh, Torasis not Notis Marias. Господин Нотис Мариас. Благодаря, господин председател. Ситуацията в Молдова е невероятна. Има огромни економически проблеми, има тежка сянка върху политическата система. Над 1 милиард евро просто изчезнаха по магичен начин от банковата система. Те бяха изнесени извън страната. Политическата криза след падането на правителството води до сериозна опасност Молдова да бъде изложена на двата политически блока в страната. От една страна тези, които подкрепят Европейския съюз, а други от другата страна, които виждат бъдещето си на изток. Европейският съюз трябва да допринесе за укрепване на демокрацията и за борбата с корупцията, без обаче да се намесва във вътрешните работи на страната. Само по този начин Европейският съюз може в действителност да допринесе за политическия мир в региона. Благодаря. Last speaker, this uh, same language, but not the same country. Следващият оратор е същата, от същата страна, но езикът ще е различен. Думата има комисарят. To thank you for your interest. Благодаря за вашата подкрепа и интерес към този труден и спорен въпрос в нашия регион. Проблемът има много последици. Разискванията днес потвърдиха, че всички ние се притесняваме от едно и също и сме съгласни, че трябва да продължим да оказваме подкрепа на Молдова по пътя и към е, политическа, економическа интеграция с Европейския съюз, както и усилията си да изгради демократично общество и да изгради преодолее и интереса на индивида в името на страната. Молдовското общество очаква лидерите да сложат край на произвола, да изкоренят корупцията, да извършат истински реформи и да възстановят средствата, откраднати от банките. Готови сме да подкрепяме Молдова в това начинание. Но молдовските политически лидери са единствените, които могат да постигнат това. Заедно с изпълнението на споразумението за асоцииране, това е ключът към повишаване на устойчивостта на страната. Благодаря ви още един път за, тази, за тези много задълбочени разисквания. Благодаря, казва председателят. Благодаря за изказването и за присъствието.